Presidente. Merci. La seduta è ripresa. Il processo ver... Възобновяваме работата си. Протокола от вчерашното заседание бе разпространен. Някой да има някакви възражения? Ако не, Приемаме го в този му вид. Първата точка в дневния ред за следобедното заседание е решението